I think we can start. Мисля, че можем да започнем. Beide da. Ja, schönen guten Morgen zur Fortsetzung der weiteren Sitzung. Die Добър ден. Ем... Има вече протокол от съседането на координаторите от снощи. Ако няма възражение, то ще бъде прието в определения срок. Нека да направим сега едно пробно гласуване. Моля, гласувайте.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 Преминаваме към гласуването на а, първия доклад а, за максимално допустимите маси в международния трафик. Първо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Десето. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Първо изменение отново, съответващата част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение. Няма да го гласуваме. То е само за информация. В процес на второ четене сме и ем, няма да бъде гласувано. Трето изменение. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Четвърто, за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо изменение отново, кой е за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Шесто изменение е оттеглено. Осмо изменение, кое... Не, поправя се председателя. Първо изменение за, против, въздържали се, отхва... приема се. Осмо за, против, въздържали се, отхвърля се. Девето е отеглено.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 Ще гласуваме още веднъж. Има трима души, които нямат карти. Моля да вдигнат ръка. Моля, гласувайте. Тези, три хо... Тези трима, които нямат карти, трябва да кажат за един, двама. А, ето, един вече получи картата си. Окей. Okay. Dann haben wir nur die zwei dafür. Останаха двама, които са за. 41 dafür. 41 гласа за, няма въздържали се. Нещо сложно се оказа, но положителен резултат. Поздравления за докладчика, за господин Лайхтфрид. Ком и така преминаваме към следващата точка гласуване, свързано с Европейската агенция за морска безопасност. Второ изменение, кое е за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо изменение, кое е за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето изменение, кое е за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Пето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Шесто изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. Седмо, за, против, въздържали се, Отхвърля се. Окончателно гласуване, електронно, моля гласувайте. Und hat jetzt die Karten? Всички ли имат карти вече? Добре. Край на гласуването. 63 плюс 1 без карта, 37 са за, 6 има против, няма въздържали се. Поздравления, поздравления за докладчика Доминик Рике. Преминаваме към Европейската агенция за авиационна безопасност. Първо изменение. кое е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Второ изменение. кое е за? Против въздържали се, отхвърля се. Трето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. Пето за, против, въздържали се. Нека да проверим. Пето изменение електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 34 гласа за, 7 са против. Приема се. Моля ви а, да вдигате ръка, така че да мога да разбера кой как гласува. Шесто за, против, въздържали се, отхвърля се. Седмо за, против, въздържали се, отхвърля се. Девето, разделно гласуване, първата част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втората част, кой е за, против, въздържали се. И тук ще проверя. Моля, гласувайте. Herr Pieper? Без. Окей. Абсимус ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърля се. Ем, осмо изменение. Кой е за? Осмо отпада. Компромис сега. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Amendment 12. 12. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Окончателно гласуване. Електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 38 гласа за, 5 има са против, няма въздържали се. Поздравления за докладчика, за Доминик. Сега преминаваме към Европейската железопътна агенция. Второ изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Първи компромис, кой е за, против, въздържали се, Приема се. Шесто с устно изменение от Алая Аяла Сендер. Има ли възражения? На, гласуваме с устното изменение за, против, въздържали се, приема се. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3. Wer ist dafür? Трети компромис. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 16-то изменение. Кой е за, против, въздържали се. 17-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 37 за, 6 са против, няма въздържали се, приема се. Die За Сезар сега първо изменение. За, против, въздържали се, приема се. Второ изменение, кое е за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване, поименно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. 38 за, 5 против, приема се. Преминаваме към общ бюджет на Европейския съюз, освобождаването отговорност. Първо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Второ изменение е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Трето за, против, въздържали се, отхвърля се. Първи компромис за, против, въздържали се, приема се. Dann kommt Amendment 6. Шесто изменение за, против, въздържали се, приема се. Седмо за, против, въздържали се, отхвърля се. Осмо за, против, въздържали се, приема се. Девето за, против, въздържали се, отхвърля се. Единайсто за, против, въздържали се, отхвърля се. Десето за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 и 13 идентични, кой е за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване, моля гласувайте. Äh, Гласуването приключи. 37 за, 6 против, няма въздържали се. Поздравления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

Ja, dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ни ред. Und dazu begrüße ich herzlich Приветствам тук сред нас държавния секретар на Министерството на економиката на Латвия, който отговаря и за туризма, господин Мартинш Лаздовскис. Добре дошъл сред нас и а, ви давам възможност да представите приоритетите на латвийското председателство а, в областта на туризма. Благодаря ви. Уважаеми господин председател, господин Крамер, уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа. За мен е удоволствие да се изкажа пред Комисията по транспорт и туризъм, и за тази възможност да обменим мнения за основните ни приоритети в областта на туризма и да се спрем на основните приоритети на Латвийското председателство в областта на туризма. В началото на годината представихме приоритетите на Латвийското председателство в други области, попадащи в правомощията на вашата комисия. Днес обаче ще се спра върху сектора на туризма и ще се спра на възможностите за развитие на туризма в Европа. Туризмът допринася за 5% от БВП на Европейския съюз, но заедно с свързаните с него индустрии, туризмът на практика представлява 10% от БВП на ЕС. Също така той осигурява работа на над 10 милиона 10 милиона души, работещи в над 1,8 милиона предприятия. Всичко това прави сектор на туризма много важен за економически растеж в Европейския съюз. Европа продължава да е най-посещаваният регион в, Европ... в света с 40% от общите туристически посещения. Но за да запазим нашата водеща позиция, не можем да разчитаме само на стара слава. Много е важно да е, укрепим позицията на Европейския съюз като водеща туристическа дестинация и да се пригодим към новите тенденции и предизвикателства в отрасла на туризма. За целта набелязахме три основни предизвикателства пред е, индустрията на туризма. На първо място запазване позицията на Европейския съюз като туристическа дестинация номер едно. На второ място да се разработят нови туристически възможности и продукти. На трето място да се подобри регулаторната рамка. Да започнем с първото предизвикателство запазване на водещата позиция на Европейския съюз като туристическа дестинация номер едно, трябва да подчертаем, че се появява силна конкуренция от други туристически дестинации, като Юго-Источна Азия, все повече се обръща внимание на туризма в, и ролята му в економическия растеж. И заедно с трилото на председателите се съсредоточили върху запазване на водещата позиция на Европейския съюз като туристическа дестинация номер на, на световно равнище, чрез подобряване на обмена на опит между държавите членки и подобряване на марката европейски туризъм на източните пазари. За целта европейската, европейската туристическа индустрия трябва да се модернизира и да подобри своята, своят маркетинг. Трябва да гарантираме също така, че Европейския съюз остава е висококачествена туристическа дестинация, гарантираща устойчивост. За целта трябва да се улесни сътрудничеството между отделните туристически дестинации и да подкрепим различните проекти и трансгранични програми за развитие на туризма. Най- сигурният начин да достигнем до отдалечените от нас пазари в областта на туризма, като Съединените щати, Китай и Япония, е да представим Европейския съюз като една единна туристическа дестинация, подобна единна, единна визия за Европейския съюз ще ни помогне да достигнем до по-отдалечени дестинации, ще намали разходите за туристите и ще подобри конкурентоспособността ни. Важно е също така да предоставим туристически маршрути, които да обхващат редица европейски региони и държави. Едновременно с това е важно да подчертаем общите културни ценности едновременно с европейското разнообразие. Така, например, може да наблегнем на отделните регионални кухни, пейзажи и културно наследство. Нека сега да се спрем на второто предизвикателство разработването на иновативни туристически продукти. Европейското председателство ще се съсредоточи особено върху развитието на цифровите технологии стиховата епоха доведе е до появата на нови туристически услуги, в областта на туризма. В момента над 90% от туристите използват някакви цифрови услуги по време на своите туристически пътувания. Има и редица важни фактори, като например иновациите в областта на услугите, използването на цифровите технологии и допълнителното развиване на уменията и познанията на хората, работещи в сектора на туризма чуват програма като цяло са приоритетите на латвийското председателство и през месец март на неформалната среща на министрите, отговарящи за цифрови пазар, ще обсъдим цифровата економика на също това заседание ще обсъдим и важни за развитието на отрасъл на туризма въпроси. Също така ще се проведе и асамблеята на цифровите технологии през месец юни. На този форум ще се обсъдят възможностите за цифрово развитие на Европа и до изграждането на единия цифров пазар. Трябва да признаем, че се по-бързото развитие на информационните и цифрови технологии изисква и по-бързо адаптиране от страна на предприятията, работещи в сектора и в частност МСП. Ето защо е необходимо да се предостави обучение за този вид предприятия, особено по-бързо използване на цифровите услуги, подобряване на трансграничното сътрудничество и подобряване на качеството на услугите, паралелно с е, обмен на най-добри практики и опит. Туристичните продукти трябва да бъдат изготвени според е, нуждите на потребителите и също така да съвпадат с е, новите тенденции в областта на индустрията. Все повече се увеличава броят на персонализираните и екологосъобразни туристически пътувания туристите все повече се, се вълнуват от е, въглеродния си отпечатък. Ето защо трябва да предоставяме екологосъобразни услуги. Добре организираните публични инфраструктури допринасят за диверсификацията на туристическите услуги и допринасят за развитието на културният туризъм. По този начин също така се намалява антропогенният отпечатък, и оттам въздействието върху околната среда, свързано с изменението на климата. Малките и средни предприятия ще са в по-конкурентно способна позиция, ако се обединят в кустарите, като кустарите подобряват конкурентоспособността, качеството на въздействието и качеството на услугите. Ето защо Латвия ще продължи с предприятите от Италия инициатива за подобряване на сътрудничеството между държавите членки върху отделните сегменти на пазара на туризма. И не на последно място създаването на конкурентоспособна регулаторна рамка. Това е третият ни приоритет в областта на туризма за да разработим устойчива политика в сектора, тя трябва да е обвързана с други секторни политики, като например разработването на логистиката и транспорта, като едновременно с това се стремим към опазване на културното и природно наследство. За... Увеличава се непрестанно делът на круизите в туристическият сектор, който има значително економическо въздействие. Много е важно обаче да се ограничат отрицателните въздействия върху околната среда чрез разработване на устойчива екологосъобразна морска инфраструктура. Също така съвместно с Европейската комисия работим по определяне на новата политика и новите приоритети на Европейския съюз в областта на туризма. Те бяха определени от Европейската комисия и сред тях са цифровизацията на МСП в отрасла, както и устойчивото и отговорно развитие на туризма. Ще продължим разискванията под егидата и на Люксембургското председателство по време на Международният форум на туризма. Това е една много добра платформа, предоставяща възможност за диалог между европейските институции и други заинтересовани страни. Ако погледнем към бъдещето, е много важно регулаторната рамка, с която разполагаме, да е добре балансирана да облагодетелства МСП и да улеснява конкурентоспособността на отделните държави членки. В момента се съсредоточаваме върху директивата за пакетните туристически услуги. Целта е да се гарантира правата на туристите, едновременно с това да се гарантира по-голяма правна сигурност за индустрията Възнамеряваме да приключим с тристранните срещи преди началото на активния туристически сезон. В заключение бих искала да подчертая, че трябва да гарантираме, че всяка нова инициатива, която би подобрила економическия растеж и конкурентоспособността облагодетелства МСП и намалява административното време за индустрията. Едновременно с това трябва да гарантираме сътрудничеството на държавите членки в отрасъл на туризма. С това държа да подчертая важната роля на новосъздадената работна група, посветена на туризма. Вече отбелязах колко важна роля заема туризма в економическото економическият растеж като цяло. Затова и ние поемаме ангажимента да работим по следните приоритети. На първо място да запазим ролята на Европейския съюз като Русийското нация номер две, разработване на иновативни теоретически продукти и подобряване на регулаторната рамка. Уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа, благодаря ви за вниманието и бих искал да се възползвам тази възможност, за да ви покани да посетите Рига на 15 и 16 юни и да вземете участие в Международният форум за Европейската стратегия за, регион, за Балтийският регион. Ще има специфична сесия, посветена на туризма, като ще се съоточи върху културното и природно наследство в крайбрежните региони. Благодаря ви, с радост ще отговоря на въпросите си. Благодаря, госпожо Липиена, за вашето изказване. Сега започваме с нашите оратори, господин Ван Денкамп. Гос... Господин председател, най-напред бих е, искал да поздравя държавния секретар. Е, поздравявам ви, госпожо, за това толкова изчерпателно изложение на вашата програма и на вашите приоритети. Пожелавам ви успех е, за следващите 4 месеца и половина. Надявам се да постигнете всички ваши цели. Може би съм се разсеял, обаче не чух да споменавате нищо за сигурността в Европейския съюз. Знаете, че е, миналия уикенд се запознахме с последните статистически данни. Намаляването на броя на туристите в е, Париж след атентатите на 7 януари. Знаем, че тези атентати разобедиха много туристи да отидат в Париж. Вие е, споменахте въглеродния отпечатък. Бих е, искал да чуя какво ще кажете за сигурността в Европа. Говорили ли сте по този въпрос с Европейската комисия? Благодаря ви от името на групата на социалистите и демократите за вашето представяне тук. Транспорта е един сектор, който е доста уязвим. Той е свързан с туризма, с сигурността. Виждате и каква е ситуацията в момента и че имиджа на една страна е много важен, както и инфраструктурата, с която разполага тя, за да може да се развива туризма. И най-добрите е, оферти за хотели е, няма да могат да бъдат използвани, ако няма как да се стигне до тях. Инфраструктурата трябва да има устойчив е, характер. Вие сте права, че инфраструктурата трябва да бъде адаптирана по такъв начин, че да допренесе за развитието на една устойчива политика в областта на туризма в Европейския съюз. Вие сказахте, че е необходимо да има сътрудничество между държавите членки. Знаем, че Европа е ам, желана дестинация в световен мащаб и знаем, че и много извън Европейския съюз биха посетили Европейския съюз, но нямат възможност, защото има изисквания за издаване на, на визи, които понякога са доста а, тромави и трябва да се чака много време за тях и за това такива хора те приемат а, други а, оферти. Ние имаме много хубави предложения тук в Европейския съюз за почивки, но тъй като има рестриктивни режими за издаване на визи, се получава така. Европейския съюз трябва да преустанови на това ам, рестриктивно отношение ам, по отношение на визовите режими. А, на следващо място, вие споменахте с право, че е, има иновативни продукти, които трябва да бъдат е, насърчавани на пазара и е, те са свързани с използването на дигиталните технологии. Как можем да си го представим това? Дали да има достъпи от смарт телефони и как Кои са иновативните продукти, които се предлагат в рамките на Европейския съюз? и какви се използват в другите части на света. Относно по-нататъчното обучение на служителите в сектора, да речем в логистичния сектор, да се подобрят езиковите познания, ам, дали бихте подкрепили мерки в тази насока? Благодаря ви, Роберт Зиле. Paldies, Liepiņas kundze, Да, чувам, вашето изложение. Вие дойдохте и ни запознахте с приоритетите на латвийското председателство в областта на туризма. Допускам, че знаете, че ние отговаряме за туризма и за транспорта, но посвещаваме по-голямата част от времето си на транспорта, защото статута на транспорта е различен от статута на, на туристическата политика в Европейския съюз. Вие споменахте различни аспекти. Искам обаче да се върна на първия приоритет, който изтъкнахте. А именно, че е, на Европейския съюз трябва да се гледа е, като на туристическа дестинация за Азия е, Азия сам по себе си е източник на много туристи. Има различни туристи от Китай, Япония и така нататък. Сега в момента има отделни туристически марки, които се предлагат от отделните страни. Трябва ли обаче да се обединят ресурсите на европейско ниво? Защото ако няма такива ресурси, едва ли приоритета би бил постижим. В Швейцария се развива маркетинг за Швейцария като продукт е, примерно там се предлагат специални влакове, специални маршрути. Е, какви е, са възможностите ви за постигане на първия приоритет, който посочихте? Изаском Билбао. Госпожа Билбао има думата сега. А, а, благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчицата за дадените обяснения. Аз съм съгласна с, с трите приоритета, които посочихте. Права сте да говорите за приоритети за туризма в тази комисия, е, защото съществуваше време, когато изобщо не се споменаваше туризма в тази комисия. Да не говорим, че не се говореше за туризма като приоритет и не се е, говореше за нуждите му е, е, по отношение на развитието. Аз съм е, съгласна, че има загуба по отношение на обучението на персонала и е, на разнообразието е, за устойчивата регламенторна рамка. Трябва да имаме предвид и развитието е, на цифровизацията. В страната на баските ние организирахме среща и благодарение на е, цифровизацията установихме, е, че приемаме 75% повече туристи. Така че това е нещо положително за бъдещето. Но има нещо друго, което ме безпокои. Е, финансовите средства. Е, хубаво е да имаме намерения, но трябва да имаме средства, за да насърчаваме европейските държави и европейските региони, за да постигат целите си. Така че, първият ми въпрос, който отправям към вас и който засяга бъдещето, е, според вас е, е, какви средства ще бъдат налични, за да насърчаваме малките средни предприятия да използват новите техники, които споменах и да обучават персонала си. На второ място, ако до 2030 година има е, чувствително увеличение на процента на нови туристи, това сигурно ще стане, дали в този случай не би трябвало да се предвиди и необходимост от интероперабилност на транспорта? да се изградят европейски мрежи, да има единно европейско небе, да няма там само бариери, да няма бариери по отношение на тарифите, на цените на вагоните и така нататък. Защото ако тази работа не се свърши до 2030 година, ние няма да можем да приемем туристите, които предвиждаме, че ще дойдат, примерно, в областта на европейското пространство. Трябва ли да има сътрудничество с останалите отрасли? В съвета е, имате ли възможност да говорите за интероперабилността, е, като и разчлените за всеки отделен економически отрасъл? Това ще бъде необходимо в особено голяма степен за туризма. Сега, е, регламенторната рамка няма да служи за нещо, ако не се разрешат проблемите в момента. Примерно, говорите ли за туризма в съвета, както говорите за цифровия европейски пазар? Арвеса puheenjohtaja, Олисин jatkanut. Благодаря, господин председателю. Ще продължа там, откъдето ам, приключи госпожа Билбао. Искам да попитам по какъв начин латвийското председателство гледа на а, всички въпроси, свързани с туризма, като се има предвид, а, че що се отнася до финансирането на различни а, проекти в областта на транспорта, не взимат достатъчно предвид развитието на туризма. Не трябва ли да се сложи по-голям акцент върху такива начинания? Благодаря ви. Е, Госпожа Тели, благодаря ви, господин председател, благодаря ви, госпожо министър. Споменахте устойчивия туризъм. Само, че предвид настоящото състояние на туризма, но и далеч не е устойчив. По-скоро сме свидетели на един индустриален туризъм, който води до разхищение на местни ресурси, било то почви или води. Също така сме свидетели на напълно неконтролирана контролирана урбанизация и обезлюдяване на дадени региони. Всичко това води до прекомерно увеличаване на пътуванията по, по сухоземен път и не се взимат достатъчно мерки за смягчаване въздействието на измененията на климата. Знаете, че няколко месеца ни делят от конференцията посветена на климата. Какви точно политики възнамерявате да водите по време на вашето председателство, за да насърчите един наистина устойчив туризъм, а именно туризъм, който да взима предвид всички въпроси, свързани с измененията в климата по отношение на транспорта в областта на туризма? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е какви инструменти възнамерявате да използвате, говорите за културно, природно наследство и нататък. Моят въпрос е какво ще направите с програмата Косме? Знаете, че тази програма има за цел да гарантира подкрепа на малките и средни предприятия, включително и чрез финансиране. Този ми въпрос е достъпа до на всички до туристически услуги. Въпросът ми е как възнамерявате да направите достъпни туристическите услуги за най-бедните и за хората с увреждания. И последният ми въпрос е свързан с добрите практики. Според мен устойчивият туризъм е туризъм, който се се е включва в цялостните усилия за устойчиво развитие. Така че въпросът ми е как възнамерявате да насърчите един туризъм, обхващащ новите методи на транспорта, чрез писти за колоздачи и други подобни. Благодаря ви. Tack för ordet, herr ordförande. Ehm, jag blev lite konfunderad när jag hör att man ska låta... Благодаря, господин председател. Леко съм объркан, когато чувам, че Европейския съюз е, възнамерява да развива политика в областта на туризма. Смятам, е, че е, държавите членки имат много различни дадености, различни условия, различни целеви групи, свързани с туризма. Любопитен съм какво точно възнамарявате да направите? Ако разглеждам Европейския съюз като едно единство, ем, като една цялост, как е, в интернет отделните държави членки ще могат да предлагат своите продукти? Не виждам как туризма може да се хармонизира е, от а, е, някакво европейско законодателство. Всяка държава ще трябва да може да запази своите си особености що се отнася до туризма. Трябва да се облегчат и визовите режими, така че хората по-лесно да получават а, своите визи. Но а, помислете за всички хора, които бягат от собствените си страни поради една или друга причина. Има терористични атаки, така че не знам дали трябва да обличаваме визовите режими е, или пък да ги затягаме. Благодаря ви. Dziękuję bardzo. Szanowna пани министър. Благодаря. Благодаря, господин председател, госпожо министър. През 2013 година броя на туристите в Польша се увеличи с 7%. Значително увеличение. Това са 15,5 милиона. Но само 19% имам предвид проценти, дойдоха в моя регион. А, тя, а това е много е, привлекателен регион. Ние всички е, знаем за кулата в Пиза, но има такава кула и в е, моя град. Всички знаем, че има региони в е, Европа, които са много привлекателни за туристи. А, е, обаче ние не се възползваме изцяло от а, възможностите. Затова искам да ви попитам, имате ли някакви идеи за развитие на туризма в региони, които са привлекателни за туристи, но които не привличат достатъчно туристи? Е, регионите е, трябва ли да се занимаят сами с този въпрос или председателството ще направи нещо? Jetzt kommt Istvan Ui. Orund. Орунд. Благодаря. Господин председателю, първо благодаря на вас и на секретарията, че сте организирали такава дискусия по въпросната тема. Вчера имах честа да се запозная с госпожа държавния секретар и нейните колеги. Да, убедих се, че те са абсолютно компетентни, но съм малко скептичен по отношение на функционирането на цялата система. Не става въпроса за нашата комисия, ами за отделните е, звена в рамките на, на съответното председателство. Когато латвийското председателство приключи и е, нещата могат да се изглеждат по съвсем друг начин. Може да се стигне и до е, един вид е, туристическо лоби. Е, говорихте е, за един вид, един вид брандинг на Европейския съюз. Трябва да има ам, отличителни знаци, които да са разпознаваеми, но да бъдат отразени и а, промените, които се случват в а, световен мащаб. Говорим тук за конкуренция между цели континенти, не между отделни страни. Така че, госпожо държавен секретар, ако успеете през следващите 6 месеца на всички нива да, да включите в дневния ред темата за туризма, с други думи, Латвия да поеме кормилото и да насърчава обсъждането на тази тема, може би ще бъде постигнато нещо. Моля ви, не забравяйте да подчертавате колко а, важен е туризмът за Европейския съюз. И на второ място. По време на това 6 месечие, ще се сложи акцент върху плана на Юнкер и как той ще бъде приложен на практика. Както в Европейския парламент, така и в комисията, така и в съвета ще се говори за това. Аз като социал-демократ мога да кажа, следното. Дали този пакет ще доведе до повече социална сигурност, до а, повече работни места? Но господин Юнкер и неговите колеги някак си не са разбрали, че а, туризма не може да бъде разглеждан изолирано в отделните държави членки. Има общи усилия, които трябва да бъдат положени, за да могат да бъдат създадени и нови работни места. И така, моето предложение към председателството е следното. Моля ви, положете усилия на всички заседания на министрите, но и в други формати, да речеме в съвета по заетостта или по време на други заседания да слагате туризма в центъра на дискусиите. И това ще е много голямо предимство за развитието на туризма. Аз съм от регион, който е много близък до кризисния регион в момента. Добре е. е да можем е, да допринасям за решаването на кризите и по този начин да насърчаваме развитието на туризма. Благодаря ви. Е, благодаря, господин председател. Благодаря и на държавния секретар, който присъства тук днес. Много се радвам, че туризма е приоритет за латвийското председателство. Искам да ви кажа, че това е за приоритети за нас, тук като членове на тази комисия. Аз съм член на тази комисия е, и е, заместник-председател на интергрупата за насърчаване на развитието на европейския туризъм. Знаем, че в момента имаме 150 члена в Европейския парламент. 150 е, члена от всички политически партии, представени в парламента и от всички държави членки. Аз смятам, че в момента туризма е приоритет за всички европейски институции и е един от въпросите, които искам да ви задам като член на Комисията по транспорт е подчертава ли се необходимостта от обединение на европейските региони? Ние имаме много красиви региони. Е, тук не говоря само е, за интересните градове в Европейския съюз. В е, нашите региони има много голям потенциал, но ние не го използваме, защото липсва интероперабилност трябва да търсим проблем именно на решение именно на този проблем. А това съответно води и до въпроса за инфраструктурата. Ще посоча нещо от моя личен опит в областта на туризма. Забелязала съм, че от години туризма не е приоритет за Европейския съюз – Тук ни е необходим по-голям форум и за това аз бих искала да инициирам Европейска година на туризма и бих искала латвийското председателство да подкрепи тази инициатива, защото туризма не е само економически отрасъл. Това е двигател за економическо развитие, за развитие на малки и средни предприятия в Европейския район. Освен това, плана Юнкер трябва да включи туризма, трябва да включи средства за реални инвестиции в туризма. До момента не сме видели това. Бихме искали латвийското председателство да постави ударението върху това. Има много въпроси, които мога да отправя към вас, но ние трябва да се спрем на новия вид туризъм. Културният туризъм обаче също трябва да бъде приоритет за Европейския съюз, защото има много културни паметници, е, които е, трябва да станат по-известни. Е, освен това, трябва да не забравяме, че ние имаме конкуренти от световен мащаб. Ние трябва да се конкурираме с тях, за да привлечем туризма. Тоест, трябва да има общностен маркетинг за Европейския съюз. Дори европейска туристическа марка. Туризма трябва да бъде единно понятие. Това е интегрирана платформа за насърчаване на туризма в Европейския съюз и потенциала на всяка държава членка. Благодаря ви и се надяваме на близко сътрудничество с вас. Благодаря ви. Приключваме с списъка с изказващите се. Claudia Montero. Und äh, bitte um zwei Minuten, weil wir sonst über die Zeit kommen. По две минути, ако обичате, иначе ще превишим времето си. Thank you, Chairman, and I just have two points to make if I could. The first one is... Благодаря ви, господин председател. Имам само няколко коментара. Първият е използването на обща марка за Европа като туристически продукт. Мисля, че това не е много интересна идея, която ще облагодетелства малките региони. Интересно обаче какво намерявате да осъществите тази цел. Ще има ли някакъв фонд и някакво финансиране за тази цел и ако да, откъде ще дойдат средствата? Притеснявам се, че малките региони отново ще са на последно място в една подобна голяма маркетингова схема. Споменахте и директивата за пакетните туристически пътувания и за голямото значение на МСП като предоставящи работни места в Европейския съюз. Съм от Ирландия, където има много малки предприятия в областта на туризма, особено в област за малки възможности за настанявания, за малки пансионни или хотели. Тези предприятия се притесняват, че ако предоставят услугите си в интернет, те ще попаднат в сложното поле на директива с приятните услуги. Дали може да кажеш нещо по този въпрос? Приятки си не майстор има думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на госпожа държавния секретар. Интересувам се от крайбрежния туризъм. Аз съм председател на интергрупата за крайбрежните региони. Там се говори за така наречения син растеж, да се е, изчерпа потенциала, който се крие в моретата. Важно е да се развива туризма и по море, но прогнозира се, че все повече хора ще почиват по крайбрежията в бъдеще. Трябва да се даде възможност да се развива по крайбрежията устойчив и екологосъобразен туризъм. В Германия имаме море, което е ам, защитено като природна даденост, но в същото време може да се използва и от туристи. В Латвия имате също много хубави крайбрежия, които също се използват за туризъм, така че като цяло трябва да се работи в тази посока. Благодаря ви, Джил Еванс. Thank you very much. Много ви благодаря. Госпожа държавен секретар, с удоволствие ви чух да поставяте акцента върху МСП и тяхното голямо значение в отрасъл на туризма. Аз искам да се спра на културното наследство и устойчивия туризъм. Това, разбира се, значи устойчивост от економическа, екологична и културна гледна точка. И тук трябва да вземем предвид и езиците. Аз представлявам Уелс, регион, който е двуезичен, но много често уелският език, който не е официален език на Европейския съюз, не се признават достатъчно. Не говорим само за защита и загрела на езиците, а за активното им включване в туристическите стратегии с цел те да станат по-ефективни и да станат по-привлекателни някои от туристическите дестинации. Така че изобщо обърнали сте внимание на този вид, е, на тези езикове на младсинствата и дали сте ги включили в стратегията си. Друг важен въпрос е свързан с достъп в областта на туризма, пряко свързан, разбира се, с демографските промени и това в каква степен туристическите дестинации са достъпни за хората с увреждания. А по въпрос от економическа гледна точка, всички знаем колко важен е туризма за оздравяване на економиката и създаване на работни места. Знаем обаче, че много често работните места в областта на туризма са сезонни. Как може такъв случай да гарантираме повече качество на тези работни места, да гарантираме повече сигурност на работещите в отрасъл на туризма и да гарантираме, че те не са експлуатирани? Благодаря ви, господин Лукашевски, има думата. Благодаря ви, господин председател. Госпожо държавен секретар, туризмът е важен за мен, тъй като аз идвам от един регион, където 80% от населението се издържа с туризъм. В миналото обаче това не беше така, не знаехме как да се възползваме от привлекателните си възможности. Сега обаче нещата се променят. И сега искам да се спра в частност на селския туризъм. Говорим за малките ферми, които биха могли да бъдат трансформирани в а, в възможности за настаняване за селски туризъм. Това е един много привлекателен, много бързо развиващ сектор и бих искал да чуя какво е вашето мнение за селски туризъм. А по въпроса за промоцията, съгласна съм, няма как да, разработ... няма как да разработваме туризъм без необходимите усилия за маркетинг. И аз бих да имаме една обща европейска търговска марка, която да, да, пред, да представя европейски сельското туристическа дестинация. Често обаче тук в Европейският парламент а, си оставаме с празни думи и оставяме работата на местните регионални органи. Господин Ван Декама спомена колко важен е връзката между сигурност, мобилност и туризъм. Също така не споменахте и туризма и достъпа на хората с увреждания до туристически услуги. Не споменахте нищо и за екологосъобразния туризъм. или за поколението над 50 години, хора, които вече са пенсионери, на които продължават да са много мобилни. И въпросът е